Thank you. Thank you very much. Could you please take a seat, please? Добър ден, колеги. Ако обичате, заемете местата си, за да започнем нашата среща днес. Започвам с първа точка. Разбира се, обичайната точка. Приемане на дневния ред. Ако няма възражение, можем да приемем дневния ред. И преминаваме към втора точка. Имам съобщение за вас. Става въпрос за приемането на два устни въпроса от координаторите на ЕКОН. На 12 ноември координаторите на ЕКОН приеха един устен въпрос към комисията за справедливо данъчно облагане в дигитализираната економика. И на 13 ноември беше прият втория устен въпрос към комисията за институциите и институционните органи в економически и валутен съюз. Този втори въпрос беше разпратен до членовете на 27 ноември. Сега по-нататък продължаваме с трета точка. Първата с тристранна среща се състоя на 25 ноември по всички досиета свързани с масовото набиране на пари, краудфаундинг – Става въпрос за а, различ, прага за различни индивидуални проекти, финансирани чрез под тези а, платформи. Продължават дискусиите а, по тези досиета и, между прочим, ще бъдат продължени по време на четвъртата тристранна среща на 11 декември. Втората тристранна среща беше относно предложенията за нови таксономии. Първият а, триалог се проведе на 20 ноември. Предложението на съвета за експертната група на а, държавите членки за използването на а, актове по делегация и изпълнение обхващат разпоредбите свързани с надзора бяха проведени разговори относно идеите за преходните дейности. Разговорите продължиха в сряда 27 ноември, когато преговарящите страни имаха, проведоха първо разискване относно изискванията за е, критериите за технически скрининг, съгласно член 14, както и критериите за економическа дейност с е, съществено негативно е, екологично въздействие. Бяха обсъдени определенията, 1 до 4 член, както и членове от 5 до 12. Следващата тристранна среща ще се състои утре, 3 декември. А сега преминаваме към основната тема на днешното ни заседание – диалог, диалог по панаричните въпроси с госпожа Кристина Лагард, председател на Европейската централна банка. Последният такъв диалог за тази година ще бъде първия за госпожа Лагард. В 2003 година през септември, през септември започна тази традиция. Що се отнася до решението, прието миналия септември, политическите мерки гарантира финансовите условия, които са важни за економическото развитие. В момента се забелязва всъщност леко забавяне в политическото и економическото развитие. Наблюдават се а, някои а, странични рискове. Пакета от политически мерки ще подобри економическите условия, както и финансовите условия за предоставяне на кредити. Що се отнася до разширяването на еврозоната, то а, тя се наблюдава тенденция за сближаване. Днес председателят на ГАРД ще ни представи финансовата перспектива по економическото и парично развитие на банката. Координаторите предложиха две теми за този диалог, а именно преглед на политиката на ЕЦБ и новата стратегия, както и бъдещето на парите. Ние, разбира се, се подготвихме по тези две теми. Поканихме е, като се възползваме от е, документите и работата на е, изтъкнати учени, които са публикувани на сайта на е, нашата група. С оглед на прегледа на стратегията на ЕЦБ, ние предлагаме и насрочихме това изслушване, като продължим традицията от миналия септември. Ние се надяваме, че становищата на експертите ще подчертаят още веднъж ролята на Европейския парламент и на нашата комисия в частност в този целият процес на преглед на стратегията на ЕЦБ. И се надявам, че вие, госпожо председател, ще отчетете този факт. Нашата идея е да проведем задълбочена дискусия и а, този първи обмен на виждания ще бъде плодотворен и за вас, госпожо Лагард. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по парични въпроси, за мен е наистина голямо удоволствие да се изправя тук пред вас. Както казахте, уважаема госпожо председател, това е моята първо заседание, на което се отчитам пред вашата комисия и наистина приветствам възможността да ви запозная с дейността си през последните 4 седмици. Не очаквайте от мен много амбициозни неща, защото в момента бързо ми се налага да науча много неща. И наистина в момента се науча, се опитвам да науча не само немски език, но и езика на ЕЦБ, за да не разочаровам онези, които смятат, че всяка дума определя 100 години политика. И така, проявете търпение с мен, не си позволявайте прекомерни интерпретации, аз ще адресирам част от важните въпроси, свързани с паричната политика. Както вие казахте, госпожо председател, диалогът между Европейския парламент, най-вече вашата комисия и ЕЦБ, от моя гледна точка, е от изключително значение, той е много важен инструмент, който ни позволява да разберем част от въпросите, с които ние, европейците, се борим, както и да успеем да обясним по какъв начин ще изпълним мисията си. Както ви казвах по-рано, за мен един много вълнуващ момент през последните дни беше момента, в който всъщност подписах първата си евробанкнота – Успях да измеря важността на този момент, след като Жан-Клод Ришер ми напомни, че това е важен момент, след като получих от моите семейство и приятели искане да видят максимално бързо тази евробанкнота. И наистина това определя живата наложителност ние да бъдем пазители на еврото. Както знаете, в еврозоната подкрепата за еврото и доверието в него се увеличило. Беше 62% през 2013 година. Сега обаче сме достигнали до най-високата точка до момента 76%. Доверието в пазителите на еврото, именно ЕЦБ, също се е увеличило, но не чак толкова значително, колкото доверието в еврото. Там нещата са малко по-динамични. Моите предшественици в ЕЦБ бяха изключително внимателни към тази тема и действаха с цел да се справят с предизвикателството. Практиките за отчетност на ЕЦБ са се развили, както и нашата стратегия за комуникация. Нашата прозрачност, етика и рамка за добро управление бяха хармонизирани, засилени и увеличени, така че да обхванат всички членове на управителния съвет и на надзорния съвет. За мен обаче е важно нашия фокус върху това да се свържем с гражданите в еврозоната да продължава да се засилва и най-вече като подобряваме начина по който комуникираме с общата с обществото като цяло. И за това вие, като членове на Европейския парламент, като членове на тази комисия, има да споделите много ценна гледна точка. Ние искаме гласа на хората да бъде чут от ЕЦБ и ЕЦБ също да направи така, че неговия глас да се чува. Това е от изключително значение за демокрацията, която е един от основните принципи на Европа. И в този дух аз ще пристъпя към днешното изслушване, както и към всички останали, които ще проведем заедно през следващите няколко години. И така, нека първо да разгледаме настоящата економическа ситуация в еврозоната, към която направи препратка уважаемият госпожа председател. И след това ще коментирам някои неща, по които ви поискахте да се изкажа. Растежа в еврозоната остава слаб, БВП нараства само с 0,2% за 3 месечи през 2019 година. И това като слабост най-вече се дължи на глобални фактори. Като цяло перспективите през световната економика показват забавяне, несигурност и поради тази причина това е засяга и търсенето на услуги и продукти в еврозоната и управлява начин по който се случват бизнес взаимоотношенията. Производството пострада най-много. Ние също така виждаме, че това засяга и други части от економиката. Проучванията показват, че имаме забавяне и на развитието на сектор услуги. Въпреки това, потреблението се държи доста добре подобряват се непрекъснато условията на пазара на труда и потребителите продължават да имат доверие и да харчат. Това е най-живата част от нашата економика. Забавянето в економическата дейност обаче води до до последствия върху цените. Те продължават да нарастват бавно. Инфлацията е 1% през месец ноември. И независимо дали гледаме мерки, които засягат пазара или проучвания, имаме наистина нов рекорд от историческа перспектива по отношение на ниските нива на инфлация. Какво прави ЕЦБ, за да може да постигне своя мандат за стабилност на цените? Първо, паричната политика би могла да даде адекватен отговор дори тогава, когато външни фактори влияят на растежа. Това може да се случи, когато имаме добри условия за финансиране на всички сектори в економиката и когато предоставяме възможност хората да знаят какво ги очаква по отношение на финансирането и за в бъдеще. Ако имаме достъпен кредит, това дава възможности на компаниите и на частните лица да консумират и съответно да инвестират повече подобна подкрепа за вътрешното търсене най-вече засилва сектор услуги, който разбира се е този, в който имаме най-много заети лица в нашата економика. Това от друга страна защитава дохода, защитава работните места и подпомага потреблението. Виждаме този механизъм в действие днес – Относителната стабилност на услугите до момента е ключовата причина заетостта да е изключително ниско засегната от общо намаляване на производството. От гледна точка на не толкова добрите перспективи, управителният съвет на ЕЦБ взе няколко решения през декември тази година, за да е сигурен, че условията за финансиране остават благоприятни. Вие ще си спомните, защото моите предшественици моят предшественик, извинявайте, господин Драги се изправи пред вас през месец септември и тогава беше взето решение за един пакет, с който да се намалят лихвените проценти върху депозитите. Минус 0,5%. Второто нещо, което беше включено в този пакет е да имаме закупуване на нетни активи и след това да се засили прогнозата за двата инструмента. Четвъртото беше да имаме услуги, да имаме, извинявайте, условия за целевите дългосрочни операции за рефинансиране. Тоест да имаме една програма за финансиране, която е на разположение на банките и която е атрактивна. И петата точка беше да се въведе един нов режим за излишъците, които държат банките в евросистемата. Всички тези мерки имат за цел да работят заедно, за да може лихвените проценти по всички падежи да отговарят на много благоприятни условия за финансиране. Политиката на ЕЦБ за отрицателни лихвени проценти води до последствия върху средносрочните дългос... и, и средносрочни лихвени проценти в банките, когато те определят лихвените проценти за дружествата. От друга страна, закупуването на облигации дава възможност да имаме дългосрочни заеми, които да се отпускат на домакинствата. По-атрактивните условия които са на разположение във връзка с целевите дългосрочни операции за рефинансиране, помагат банковия кредит да върви в посока от банките към потребителите. И във всички сектори имаме ясен фокус, изключение на сектор жилища. Същевременно решението на управителния съвет през септември показа, че те обръщат внимание и знаят какви са възможните нежелани ефекти от тази политика. Този двоен режим, така се нарича двоен режим за излишни суми, дава възможност да се компенсират отрицателните лихвени проценти върху спестяванията. Това дава възможност да има изключително достъпни условия за финансиране и кредитиране като цяло към обществото. Това води до сериозно увеличаване на местното потребление по време на възстановяването и остава и ще бъде действащо, както е казано в нашите политики. Ние ще продължим да наблюдаваме економиката и ще действаме съобразно бъдещи рискове във връзка с нашия мандат за стабилност. Също така ние ще продължим да наблюдаваме нежеланите ефекти от нашите политики. Както потвърдих и последния път, когато бях тук пред вас, ЕЦБ остава абсолютно ангажирана с спазване на своя мандат. Този ангажимент е от изключително значение за стабилността на еврозоната и за добруването на гражданите в нея. Вие също така ме помолихте да обсъдя два ключови въпроса, които според мен имат структурен характер – и пред които сега е изправена паричната политика. Помолихте ме в частност да се спра върху политиката за мониторинг на ЕЦБ. Ще имаме политика за преглед. Извинете, ще имаме преглед на паричната политика, който ще започне съвсем скоро. Знаете, че стратегията за парична политика не е нещо нечувано. Всъщност това е нещо, което се прави от много централни банки в цял свят. Прави се с различна частота, с различно темпо, в зависимост от банките. Федералната банка, например, в САЩ в момента се занимава с тази дейност. Най-вероятно ще завършат всички дейности, които започнаха преди около една година, във втората половина на 2020 година. Централната банка на Канада също прави стратегически преглед на своята дейност на всеки 5 години, а за да е сигурно, че успява да изпълни мандата си. В нашия случай ЕЦБ за последен път е направила преглед на стратегията си през 2003 година. Това е преди 16 години. За тези 16 години се случиха много неща. Макроекономическата ситуация беше маркирана от сериозната финансова криза от 2008 година и след това кризата с националния или държавен дълг, която започна в Европа през 2013 година. Последно, ситуацията беше засегната от ниската инфлация в цял свят и най-вече в развитите економики. Същевременно се появяват и нови предизвикателства. Демографски промени, застарява населението най-вече в развитите страни, но също така имаме и сериозни технологични постижения, които се натрупват, както и климатичните изменения, които най-накрая се превърнаха в обща тема и които са част от обсъжданията навсякъде, където има интерес към бъдещето на, на човечеството. Също така, на глобално ниво паричната политика трябваше да започне да проучва нови територии. Така че това наистина води до заключението, че ние трябва да направим преглед на своята стратегия и да видим как паричната политика най-добре може да изпълнява своя мандат. И наистина, Въпросът, който засяга всички централни банки, който се разглежда от други наши колеги в момента, е следния. По какъв начин най-добре да определим средносрочните цели на паричната политика, така че да сме сигурни, че очакванията са ясно очертани. Това би било особено полезно в условия като днешните, при които нямаме възможност толкова добре да бъдем буфер срещу нежеланите събития, колкото преди кризата. Всички се опитваме по-добре да разберем по какъв начин дългосрочните тенденции, които по-рано споменах, биха могли да засегнат различните показатели, които ние непрекъснато мониторираме и които се опитваме да контролираме. След като казах всичко това, би било прекалено рано и би било непродуктивно, поне според мен, в този момент да ви кажа по какъв начин ще протече стратегическия преглед. Смисъла на всички тези усилия, в крайна сметка, е първо да включим целият управителен съвет and to open avenues for dialogue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 And now, uh, Penny Yonko.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 excédé un peu le temps de parole. Uh, Господин Джекин uh, Юлианс от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Лагард и много благодаря за начина по който разговаряте с нас толкова открито и честно. Надявам се това да запазите този начин общуване и за напред. Основният ми въпрос е свързан с цифровите валути на ЕЦБ, но имам и един предварителен въпрос. Защото става въпрос за структурен въпрос, а именно тези, които са твърде големи да фалират. Явно има опасности спрямо финансовата система. Какъв ще бъде отговорът в краткосрочен план? Финансовите технологии и тяхното развитие включая е, стейблкоинс, виртуални активи и така нататък, също са проблем. Как тези, тази финансова нестабилност плюс климатичните изменения ще бъдат отчетени? Как с оглед на а, е, тази ситуация, какви ще бъдат а, е, целите в новата стратегия, дали мандата за финансова стабилност на банката ще бъде разширен с оглед на тези предизвикателства. И а, цифровите валути, разработени от централните банки, смятате ли, че ще бъдат потенциално решение на всички тези проблеми? Знам, че твърде рано да отговорите на въпроса, но все пак по отношение на технологиите, тяхното бързо развитие, например, колко време смятате, че ще ви отнеме, докато бъдат въведени всички тези продукти за цифрови валути от централните банки? Благодаря uh, um, you know, the... за въпросите. Същността на нашият мандат е ценова стабилност, а не финансова стабилност. Така че всяка една централна банка трябва да наблюдава економическото развитие, както и финансовото развитие. И стабилността на тези две тенденции, разбира се, е, имайки предвид, че тези две тенденции имат своето отражение върху ценовата стабилност. По вашия въпрос за е, цифровите валути на централните банки. Аз се опитах в моето изказване, в встъпителните ми думи, да се спра на два аспекта. Първо, да анализираме тяхното въздействие върху а, а, паричната политика и по отношение на финансовата стабилност, защото и двата елемента са от, от значение. Ако ние вървим в тази насока по отношение на а, цифровите а, валути на една централна банка, то трябва да бъдат безопасни, сигурни и да съответстват на международната валутна система и съответно да отчетем и ролята на търговските банки. И как, какъв ще бъде достъпа на а, клиентите към този вид валути? Всички тези въпроси трябва да вземем предвид, когато се разработват тези продукти. Защото тук става въпрос за цифровизация, дигитализация на валутите. Знаете, това са аспекти, които се разглеждат на различни форуми. Европейс... ЕИБ ще бъде изиграе много активна роля. Моя колега Кюре, който меж... както и бив член на управителния съвет, за да се направи анализ на сигурността и безопасността на този вид системи. Знам, че Шведската централна банка активно се ангажира в разработването на цифрови валути на Централна банка, както и Швейцарската национална банка. Знаем също така, че и Китайската национа... народна банка също има такива начинания за разработване на сходни системи. Трябва да бързаме бавно. Очевидно има търсене. На лице е вече технология, която разработва подобни валути, подобни иновативни продукти. Но казвам да бързаме бавно. А именно, това означава да сме наясно с рисковете, криещи се в подобна система по отношение на паричната политика, международната парична политика и финансовата система като цяло. Благодаря ви, Хелен Рапорт от Идентичност и демокрация. Bon, merci beaucoup de votre question. in English, if that's okay. Дайте ми да ви отговоря на английски. Надявам се, нямате нищо против. Бих искала да балансирам нещата. Преди малко доста дълго говорих и на френски. Мисля, че анализът, който ще направим в рамките на стратегическия преглед, ще ни помогна именно да си зададем тези въпроси. А именно това, което е определено през 2003 година почти или по-долу от по-малко от 2% като цел. И разбира се, ще вземе предвид в рамките на този анализ на всички промени в економическата ситуация, структурните тенденции, които наблюдаваме, за да преценим дали определението за ценова стабилност и дали действително а, критериите за а, това все още са валидни. Какъв ще бъде бъдещия формат на ново определение и така нататък. Тоест, ние ще разгледаме различните нюанси на целта, която имаме към момента за инфлация. В момента нямаме представа каква ще е тя. Разбира се, ще разгледаме много внимателно и осторожно всеки един аспект, както казах и в встъпителните си дъми. думи. Това ще бъде един изключително задълбочен анализ. Като, бъдем, като същевременно ще бъдем напълно отворени. Но, както казах, основата в нашия мандат това е да гарантираме ценовата стабилност. И до момента това се оказа един успешен инструмент. Особено това видяхме през последните няколко години за запазването на стабилност, да насърчаваме растежа, да създаваме работни места. Според мен, тази конкретна политика и заложените в нея инструменти и използвани от ЕЦБ бяха напълно необходими, както и адекватни. Вижда се по резултатите. По втория въпрос трябва да ви призная, че не разбрах втората част от въпроса ви. Госп... Извинявайте, господин председател, може ли да дадете е, думата? Въпрос за еврозоната. France, nous sommes déjà contributeur net au niveau Union européenne à hauteur de 8 milliards d'euros. Е, е, плати и вече миналата година сме платили 1 милиард евро и бих искала да ми кажете как това ще се отрази по-нататък и върху Франция. Ами, отговорът ми няма да ви очуди. Съществува а, паричен съюз, който се нарича еврозона, който използва една обща валута, която наричаме евро. И ние ще бъдем разглеждани на еднаква нога с останалите. Т.е. това е така наречен фискален капацитет. Той ще бъде анализиран. Това е важно както за конкурентно способността, така и за економическата стабилност. И се надяваме този анализ да подобри като цяло инфраструктурата и архитектурата на еврозоната. Джоан Ван Оверфелд Екаре има думата. Благодаря ви. Аз съм тук, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Лагард. Имам три въпроса. Ще се опитам накратко да ги задам. Първо, борба срещу климатичните изменения. Според нас това трябва да бъде ключов приоритет на ЕЦБ. Господин Райтман от Германската федерална банка казва, че паричната политика е, трябва да върви ръка за ръка с екологичните цели. Второ, вторият ми въпрос е свързан с публични инвестиции. Вие казахте, че вие ще насърчавате публичните инвестиции. Та, ще подкрепите ли инициатива а именно за това, че ако имаме дефицит от 3%, то проектите ще бъдат изключени и няма да получат инвестиция. Обаче, каква ще е отношението на ЕЦБ за финансиране на подобни а, публични държавни инвестиции? И на трето място. Ясно е, че производителността трябва да бъде а, увеличена. Обаче виждаме, че лихвените ставки са много ниски, а, което разбира се а, а, така забавя производителността, пък насърчава също време от така наречените зомби фирми. Благодаря ви за въпросите. Първо по климатичните изменения. Както вече казах преди малко, Ние като Централна банка трябва да разгледаме всички а, аспекти, по какъв начин климатичните изменения имат въздействие върху нашата дейност и как ние можем а, успешно да се включим в борбата срещу климатичните изменения. И аз съм съгласна с господин Вай, Вайтман, че е, нашият основен мандат не е борба срещу климатичните изменения. Не. Правителствата, политиците трябва да работят в тази насока. Това обаче не означава, че ние в нашата дейност не можем да намерим своето място в борбата срещу климатичните изменения. И ще повторя още веднъж сега на английски. Първият ни приоритет е, разбира се, и, а именно да включим в нашия основен мандат климатичните изменения. Второ, когато а, упражняваме надзор върху банките, естествено, че трябва да включим този аспект. Именно ние отдавна говорим в еврозоната а, за този въпрос, а именно прозрачност, за предоставянето на скриването на информация, оценката на риск, трябва да са част от надзора, извършван от надзорните органи, включая и ЕЦБ. На трето място, естествено, че трябва да включим климатичните изменения като елемент в нашите инвестиционни операции. Това, което ние правим в нашата собствена дейност, а, а както и а, при управлението на пенсионния фонд – Просто трябва да бъдем по-ясни какво още повече можем да направим, за да включим а, климатичните изменения като аспект. И разбира се, да разгледаме нашата програма за а, закупуване на продукти. По какъв начин климатичните изменения могат да имат въздействие? Аз не мога нищо конкретно да кажа, защото всъщност управителният съвет е този, който взима решенията. Но мога да ви уверя, че всички тези въпроси ще бъдат обсъждани това са а, ключовите сектори, върху които а, климатични изменения ще имат своето отражение. Ние ще ги обсъдим. А сега за инвестициите публичните инвестиции. Аз разбира се, ням, не мога да кажа какво трябва да бъде включено и какво не. Пакта за растеж и стабилност също ще бъде преразгледан и със сигурност би трябвало да отрази тези въпроси и да се намерят решения. Аз лично смятам по отношение на ценовата стабилност, че се нуждаем от сигурност, яснота. И общо виждане сред водещи економисти и експерти, че принципите, които прилагаме, са достатъчно а, сложни в зависимост, определенията са различни. Така че, мисля, че ако вървим посока опростяване, ще е, сме на правилния път. Когато отговорих на първия въпрос, казах, че съм обезпокоена от ниските нива на инвестиции по принцип, не само за публичните инвестиции. Не знам обаче дали ЕЦБ може да изиграе някаква по-сериозна роля по отношение на инвестициите. Това е много важно. Не бива да се забравя. Ние предоставяме финансиране и то на доста атрактивни а, разходи, както на домакинства, така и на фирми. Според нас това насърчава инвестициите. И това е свързано с втория въпрос за производителността. Да инвестираме в инвестиции, в иновации, в научно-развойна дейност, в нови технологии. Това всичко води до повишаване на производителността. Нуждаем се от инвестиции за по-голяма економическа производителност. Благодаря ви. Манон Обри сега има думата за ГУЕ. Е, госпожо Лагард. Аз ще продължа тази тема, която е много основна и, и занимава всички ни. Климатичните изменения, разбира се. Ця... За едни е приоритет номер едно, за други е приоритет номер две, но... А, това е едно писмо, публикуване от 164 НПО, които вие споменахте в вашето изказване. Това писмо е изключително интересно защото техните предложения са много ясни и прецизни и призовават към бързи действия, за бързи действия. Какво може вие да направите? Вие казахте, че ЕЦБ е може също така да помогне в борбата за климатични изменения, което ние приветстваме и наистина а, смятаме, че разбира се, ако а, околната среда трябва да бъде в центъра на а, дейността на а, БЦ, ЕЦБ. Сега да видим как, какво става на практика. От 2016 година а, вие имате много инвестиции, милиарди а, за а, изкопаемите горива, а, като Shell, Total и много други, които са големи замърсители. И а, ЕЦБ обаче би трябвало все пак да спазва своя принцип за неутралност на пазара. Ние приветстваме прегледа на стратегическата а, парична политика, която не е променена от 2003 година, както вие казахте. Но може ли нещо повече да кажете относно графика? Нещо по-конкретно? Как ще процедирате, как точно ще интегрирате климатичните изменения във вашата дейност? И как ще се финансират екологични инвестиции – и как ще излезете от такива инвестиции, които са замърсяващи. И, изхождайки от писмото на, на НПО, дали без още излезе, ще напусне инвестициите, които а, са а, високо въглеродоемки. Какво може да направите за това? Както и, разбира се, по отношение на таксономията, за да не се загуби твърде много време. Благодаря ви. Не, не съм съгласна с последното, което казахте, защото всички сме заедно в това. Няма как просто да кажем, вие си вършете там работата, а пък ние ще направим онова, което правим и което можем, а структурата, таксономията ще се появи, когато се появи. Много е важно това да се случи. Не искам да се меся във вашия дебат, защото той не е нещо, по което аз задължително имам компетенции. Това, което обаче знам, е, че е много важно да има структура, таксономия и да използваме тези инструменти в действията, които разработваме. Сигурна съм, че има много неща, за които няма да има съгласие, преход, без преход, на къде сме се отправили, до каква степен ще подходим подробно към това да определим кое е зелено, кое е кафяво и многобройните оценки в този случай, но това, макар и странично, е важно. Във връзка с измененията в климата, опитала съм се да идентифицирам онези области, в които аз мисля от своята перспектива като председател на ЕЦБ от едва 4 седмици, че ние бихме могли да имаме значение. Първо, идентификация на макроекономически анализ. Това ни показва, че трябва да отчетем климатичните изменения, когато правим модели, когато се опитваме да правим прогнози, когато се опитваме да определим очакваната инфлация и се опитваме да разберем поведението на домакинствата. Защо купуват това? Защо не купуват тук? Къде развиват бизнеса си? Къде ще си купят дом. Всички тези неща трябва да бъдат включени и в тях да се засегне темата за климатичните изменения. Надявам се, че това, което предлагам, няма да бъде твърде противоречиво, но е нещо, което аз самата спазвам. Ще имаме съвместно решение от управителния съвет, ще има диалог и с вас, и с гражданското общество. Прекарах половин час с а, хората, подписали писмото, което вие споменахте, и аз се нужда от тяхния принос. Искам да видя как те разбират кое е задължително и как да излезем от тази трудна ситуация. Втората област това е надзора. Това е инструмента, който можем да използваме за единния механизъм за надзор. С това можем да работим. По преките инвестиции, там, в тези случаи, в които купуваме твърде много зелени продукти, които считаме за зелени, въпреки че структурата не е готова. Програмата за закупуване, нека да ви кажа, че 80% от продуктите, които ние ползваме, са държавни обликации. Ние изкупуваме най-много от държавните облигации, които се издават от агенциите. Имаме малка част от портфолиото, която е наистина частна и там оценките са много различни от зелено до кафяво и е наистина това се предопределя от факта, че не можем да пречим на финансовите пазари и трябва да спазваме принципа за пазарна неутралност. Това е принципа, който за момента се прилага. Дали трябва да се преразгледа, как ще го прилагаме от тук нататък. Това е част от прегледа на стратегията, който ни предстои и който трябва да извършим. Благодаря господин Нидермайер за НП. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа, госпожо председател, радвам, а, Радвам се, че сте тук. Първият въпрос – економическа и парична политика. В своето откриващо изявление вие казахте, че економиката е малко крехка. Също времено ЕЦБ предприема силни мерки за подкрепа на економиката и аз се чудя дали можете да видите и да сметнете, че ако е необходимо, за в бъдеще имате инструменти, с които да стимулирате допълнително економиката, за да нямаме стагнация или други проблеми. Аз се чудя до каква степен паричните агрегати, които са част от рамката на ЕЦБ в мънището, са нещо, което ще бъде отново разгледано. Ние сме доста скептични по отношение на тези агрегати, тези общи суми по отношение на финанси, иновации и така нататък. Благодаря. Да, економиката може да бъде по-добра. Казах също така, че това най-вече се дължи на външни фактори. Бавен растеж, по-бавен от това, което искаме да видим, определено под потенциала. Дали имаме инструменти, с които да отговорим ако ситуацията не се подобри, да, имаме такива и сме твърдо решени да ги използваме. Нашия мандат, както казахме, е стабилност на цените и трябва да направим това, което е необходимо. Явно е, че всички участващи ще трябва да изпълнят своята роля. Надявам се, че това ще се случи във връзка с паричните агрегати, тези общи суми. Малко е трудно да разберем какво ще направим като част от стратегическия преглед. Не знам до каква степен ще е отворен този въпрос. Аз не го виждам като нещо, по което ще се говори към момента, но тъй като дигиталните валути, цифровите валути на централните банки започват да имат своето влияние, в зависимост от това къде и как се създават парични средства, това е една теория, която може да бъде разгледана. Аз просто в момента не го виждам, но... Благодаря. Давам думата на социалисти и демократи, колегата Потанка. Благодаря, госпожо председател, госпожо Лагард. Аз приветствам вашите думи за това как ЕЦБ би могло да включи политиката за изменения в климата, като се пред вашия мандат за стабилност на цените. Понякога обаче искам малко по-конкретни отговори. Първо, Марио Драги, вашия предшественик, каза, че ще видим какъв е ефекта. Може ли ЕЦБ да сподели с нас резултатите от тази оценка? Също така, във връзка с задължителното обявяване на въглеродния отпечатък във връзка с един, единния механизъм за надзор. След това връзка с таксономията и ясно е, че трябва да видим кои продукти са зелени, кои са кафяви, и това изисква по-задълбочена работа. Съгласна ли сте с препоръката на NGFS да имаме не просто кафяво и зелено, а различни оценки на тези два цвята? И също така последното беше казано, че е възможно да има прекаляване и. има заплаха да се прикрият с зелени действия определени неща. Смятате ли, че има как това да се види, за да може да се направи по-стабилна полит... за да има по-стабилна економика? Благодаря. Ще се позова на документи преди моето време и въпреки това искам да ви кажа, че ангажимента на господин Драги беше спазен. Той беше казал, че ще разгледа по-подробно как са нещата с CSPP. И в момента тече работа. Разгледахме нашите покупки и видяхме, че сме купили доста зелени облигации – чрез такива покупки видяхме в една статия от 8 ноември 2018 година, че сме насърчили издаването на такива облигации. Когато обаче гледаме въглеродния интензитет на целия сектор, както се прави в много изследвания, това може да ни подведе. Има много големи разлики вътре в сектора и това не отчита динамиката в самите дружества с течение на времето. Поради тази причини не можем да видим какъв е въглеродният отпечатък на нашите активи. Вместо това, по-добре е да правим оценка с поглед напред, да видим кои са инвестициите, които се финансират от всяка компания, която извлече полза от нашата политическа позиция. И какво се крие зад втората част. Първо имаше такова проучване, може да го намерите и да видите какви са заключенията, които показват, че ЕЦБ с помощта на финансирането такава, както го осъществи, всъщност насърчи издаването на такива зелени облигации. Драги каза, че е, ще го разгледаме, така и направихме и стигнахме до заключение. Второто нещо, което искам да кажа тук е, за да можем да анализираме това, трябва да подходим много подробно. Всички участващи лица трябва да бъдат разгледани внимателно, да се види какво се улестява с помощта на определени финансови действия. Не искам тук да набелязвам някой, но може да вземем една кафяво фирма кафяво дружество, което всъщност да прави инвестиция в един много зелен проект. Как се анализира това? Как се вкарва това в анализа, който се предоставя? Така че трябва да подходим изключително подробно. Това е тема, която и вие ще обсъждате. По какъв начин финансирането е свързано с прехода, следва да бъде окачествено. Знаем, че има сериозни нужди от финансиране за подпомагане на някои от тези не толкова екосъобразни кафяви дружества, за да могат те да станат по-екосъобразни. И в крайна сметка, как можем ние да помогнем? Как можем ние да помогнем за техния превод, преход, извинявайте, като предоставяме достъпни кредити? Много е трудно да определим до каква степен трябва да навлезем в подробности, за да направим правилния анализ. Ще продължим да го правим и вие сте напълно прав да, ме, да ми задавате този въпрос. Преди да продължим нататък, нека да ви помоля за нещо. Има още 10 колега, които искат да зададат своя въпрос, но закъсняваме. Възможно ли е да ви помоля всеки от вас да зададе по един въпрос, за да може всички да се изкажат и да отправят въпрос към госпожа Лагард? Господин Калахар от Реню. Благодаря. Госпожо Лагар. съвсем накратко говорихте за стратегически преглед на ЕЦБ. От гледна точка на самия преглед и капацитета да се анализират политиките на ЕЦБ и да се определи бъдещето на организацията, а също така и политиките, които ще се извършват в бъдещите години ще се фокусирате тясно върху мандата, който имате в момента, който е горе-долу 2% и малко по-малко, или ще излезете извън мандата и ще разгледате по-широкия економически и социален напредък, економическия растеж, инвестициите, капацитета на Европейския съюз да финансира процеса на намаляване на въглеродните емисии, на самия съюз или ще бъде много строго определен вашия преглед? Казахте, че последния преглед е направен през 2003 година. Вие по-рано работите в Международния валутен фонд и знаете, че междувременно се случиха огромни финансови предизвикателства. Смятате ли, че сега има едно изискване да излезем извън обхвата на пакта за стабилност и растеж и начина по който Европа ще се определи за бъдеще. Сега растежа е забавен, економиката е в затруднение. Говорите за по-зелено, по-цифрово бъдеще, но това изисква сериозни инвестиции. Откъде ще дойде този стимул в економиките на Европа, ако можете все пак да разкажете нещо малко повече за това и в комисията се говори за засилване на международната роля на еврото. Това ще бъде ли част от вашия стратегически преглед? Благодаря ви. Um, thank you very much. It's a really broad question. Благодаря. Изключително широк въпрос ми зададохте, той много излиза извън а, това, което е мандата на ЕЦБ, както и трите минути, които са ми отделени. Нека, нека само да кажа, мандата така както е записан в основополагащите документи, всъщност е стабилност на цените. За разлика от други институции, ние имаме този основен мандат. Федералната банка, например, се занимава с стабилност на цените, но и с заетост. Този мандат за, фин... за стабилност на цените беше прегледан по време на прегледа от 2003 година и беше определен близо до или под 2%. И като казах това, очевидно трябва да започнем с това, в което сме най-добри организиране на стратегически преглед спрямо това, което трябва да направим, а именно да изпълним мандата за стабилност на цените. Очевидно има други аспекти извън инфлацията, които трябва да бъдат отчетени, за да можем по най-добрия начин да изпълним своя мандат. Обсъдихме подробно въпроса с климатичните изменения и по какъв начин, както и къде те оказват влияние върху мандата за стабилност на цените, който ние трябва да изпълним, както и че трябва във всеки един момент да ги разгледаме и включим в работа, с която се занимаваме. Ако излезем извън това, много извън това, и се опитаме да включим в своя стратегически преглед всички останали аспекти, на европейските економически политики, европейските финанси, то това няма да бъде основната част от стратегическия преглед. Ако има значение, ако има отражение, ще бъде разгледано. Както знаем, паричната политика е най-ефективна и може да даде най-добри резултати тогава, когато бъде допълнена от други политически аспекти, включително фискалната политика, включително структурни реформи, за да може да подпомогне паричните политики. Това е, но то не е фокуса. Това не е ключово за стратегията на ЕЦБ и затова няма да разглеждаме като централни тези теми. Господин Хубнер от НП. Много съм недоволна, защото трябва да се огранича до един въпрос. Ще се опитам да дам пример на колегите обаче. Госпожо Лагар, видях госпожа Фондерлайн и вас вчера. 50% от ръководството на Европейския съюз беше удоволствие. По време на повечето си речи господин Марио Драги наблягаше на това, че ЕЦП носи цялата тежест за економическо стимулиране вече десетилетия. И за съжаление трябва да признаем, че той не успя да прехвърли част от тази тежест към другите определящи политиката, особено по отношение на фискалната политика. Моя въпрос е как вие виждате своята възможност от тази гледна точка през идващите години? Дали ЕЦБ ще продължи да играе заместваща роля по отношение на фискалната политика или ще я допълва? Благодаря ви. Very much. And yes, it was extremely nice yesterday to be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 Thank you. And now Mr. Yudzika from ACR. И господин Юдзика от ЕКР. Thank you. Uh, I have to... <clears throat> Благодаря ви. Имам следния въпрос към госпожа Лагард. Публикуването на резултатите от данъчната и всъщност валутната политика следващия път, което е свързано с меморандума между ЕЦБ и Сметната палата. Последния път господин Драги този ред на мисли каза, че Европейската сметна палата може да даде критична оценка е, като цяло на политиката на ЕЦБ. Дали бихте ли отговорили на въпроса дали действително Сметната палата има тези правомощия да дава оценка на дейността на ЕЦБ или не? Uh, Благодаря ви. Оперативната ефективност ефикасност на управлението на ЕЦБ е действително изключително важно. Що се отнася до оперативната ефективност, тя независимо се оценява от Европейската сметна палата, така както това е заложено в европейските договори. И разбира се, сметната палата може да предоставя консултации и становища относно оперативната дейност. и ние, разбира се, очакваме тяхната подкрепа Очакваме тяхното становище. Същевременно, що се отнася до решения по същинската дейност на ЕЦБ, то, е, разбира се, е, това е наша роля. Това са две различни неща, които е, би трябвало да се извършват напълно независимо. И така това е заложено както в нашия вътрешен правилник, така и в договорите. Благодаря ви.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 beschermt de koopkracht van de euro. Добре дошла. Госпожо Лагард, вие казахте, че покупателната сила, както и устойчивото развитие и създаването на работни места са приоритети във вашия мандат. ЕЦБ е независима институция и предполагам, че ще остане такава и за напред. Програмата за закупуване а, започна отново да работи, което притеснява доста експерти. Вие също казахте, че са спаднали и лихвените ставки. Потребителите се притесняват за своите спестявания и вложения. Пенсионните фондове в Нидерландия вземат доста голям дял от целия финансов сектор, но лихвите са ниски. С оглед на това искам да ви задам следния въпрос. Защо ЕЦБ държи да се запази ам, инфлационния процент от 2 или под 2%? И ам, стратегически европейската политика не е променена през последните 16 години, а пък толкова много неща се промениха, в частност и по отношение на пенсионните фондове, тъй като техните дивиденти са доста краткосрочни. Какво бихте казали по този въпрос? Благодаря ви за въпроса. Мога да ви уверя, че ЕЦБ, разбира се, не подлежи на въздействието на политиците. Ние продължаваме да наблюдаваме, разбира се, въздействието на всички тези финансови политики. Може да се разгледа самостоятелно различните категории. Ние трябва да вземем предвид цялостното въздействие на различните политики, а именно насърчаване на растежа, насърчаване на инвестициите при ниски разходи, създаването на заетост и работни места, в частности в еврозоната. И по тези въпроси ние а, подпомагаме държавите членки и насърчаваме растежа в тези економики. Това са резултатите, които ние можем да а, представим. Естествено, че наблюдаваме и странично въздействие, което трябва да бъде отчетено, което може да бъде предвидено, и това е една двустепенна система, която а, беше предложена в, от септемврийския пакет. И целта на а, тази система е банките да канализират посредством стопанските а, субекти а, нулеви а, лихви, а не отрицателни, за да гарантират функционирането на економиката. И ча... що се отнася за пенсионните фондове, виждам, че това е проблем и то в някои страни ние внимателно ще наблюдаваме развитието, за да видим как можем всички тези фактори да бъдат отчетени, за да а... и да бъдат включени в прегледа на стратегията. Никола Педичини. Си грация, президент. Акио италиано. Grazie. Presidente Lagarde, a meno di... Thank you very much for your question. Благодаря за въпроса ви. Ще се опитам да бъда пределно ясна. That respect, because I was in the room when the ESM was first started. The ESM... ...за надзора на банки беше създаден в момент, когато трябваше да бъде укрепена системата за управление на кризи в еврозоната – Именно това беше единствената цел. И тогава бяха разгледани, разбира се, е, между впрочем и с оглед на това бяха представени различни предложения на Европейския съвет. Идеята е много внимателно да се разгледа финансовия риск, уязвимостта, за да бъде реформирам този механизъм. Клаузата за колективни а, действия поради доста шум. Какво представлява тази клауза? Това е разпоредба и гаранция. Когато или ако настъпи преструктуриране, то миноритарните акционери не могат да въздържат и възпрепятстват другите да ги държат като заложници за техния собствен интерес. Именно целта е мнозинството да бъде защитено в случай на проблеми. И тази клауза не е създадена само за еврозоната. Това е международна разпоредба, която се препоръчва да се използва във всички такива критични случаи. А именно, целта на този механизъм е да облегчи управлението на кризи, за да не бъде да се подпомогне на определена страна, а не тя да бъде държана като заложник. Маргарита Маркес от Социалисти и демократи има думата. Благодаря, госпожо председател. Борбата срещу климатичните изменения е приоритет за вас, както вие казахте. Европейският е, парламент, между прочим, е, проведе изслушване по темата миналата година. Така че е, борбата срещу климатичните изменения трябва да бъде приоритет на всички нива. именно тъй като климатичните изменения имат както социално, така и економическо измерение. Климатичните рискове, между впрочем, вече се посочват като основни рискове за ЕЦБ, както и върху всички банки в еврозоната. Те могат, климатичните изменения могат да имат отражение върху цялостната економика. Вие казахте, че а, в мандата на ЕЦБ, спазвайки пазарната неутралност, да дадете своя принос в борбата за климатични изменения и по този начин да подпомогнете европейската политика. Между впрочем, новата Европейска комисия постави климатичните изменения като върховен приоритет. на 11 декември ние ще имаме пленарно заседание, между прочим, посветено на тази тема на климатичните изменения. Тези аспекти, според мен, трябва да бъдат взети предмет при преработването на вашата стратегия. И с оглед на това, въпросът ми е следният. Как вие ще убедите колегите си от другите централни банки, за това, че борбата срещу климатичните изменения не би следвало да се води само а, в а, сектора бюджет. А, а, трябва също да се води и в а, сектор инвестиции. Смятате ли да предложите конкретни мерки вътре във вашата, в самата банка, с оглед на вашите правомощия? както и е, по отношение на международната дейност, тъй като вие участвате и е, на международната сцена. Какви конкретни марки смятате да е, предложите в рамките на G7, G20 или съотношенията ви с Китай? Благодаря ви. Накратко ще ви отговоря, защото се опитах да засегна различни аспекти по отношение на анализите, както и по отношение на надзора, както и на преките инвестиции и а, също така по отношение на програмите, които ние ръководим, ние се опитваме да идентифицираме по какъв начин климатичните изменения могат да бъдат включени в оценката на риска. Ние участваме в различни международни форуми. Ние участваме в мрежата на централните банки и надзорните органи за екологизиране на финансовия сектор. Както знаете, към този момент участват 15, 50 централни банки и техните екипи. И ние решително работим именно в тази насока за повече екологизиране в финансовите операции. Бенуа Каре от Европейската инвестиционна банка И също на наша страна. И всеки форум, в който ние участваме, Г20, да, вие казахте, и климатичните изменения ще бъде много важна тема там. Разбира се, в нашия стратегически преглед ние ще отразим всички тези елементи. Бюнакюре, разбира се, е много зелен и той мисля, че има повече опит с цифровите валути. И мисля, че може да допренесе много това отношение, обединявайки климатичните изменения. Благодаря ви. Останах още няколко минути за няколко спонтанни въпроса. Господин Касталдо, вие сте първи. Thank you very much, Madam Chair, Madam President. Госпожо председател, госпожо председател. Мисля, че ЕЦБ е дълбоко раздвоена по отношение на своята политика. Възможността да въздействате на финансовите пазари. Ето Централната банка, мисля, че трябва да а, а, бъде много по-внимателна. Господин Драги събра а, различните управители на централните банки ги помоли да се обединят, да говорят с един глас. господин Драги предложи наблюдателен орган. Въпросът е доколко е ефективна паричната политика. Не е необходимо тя само да наблюдава. Тя трябва да насърчава и подпомага стопанските субекти. В противен случай държавите член, членки ще прикриват своите увеличаващи се разходи. Затова искам да ви попитам. Това раз... разделяне на вашите говерньори, как, какво би, бихте направили, за да изцелите това разделение? Ами аз всъщност насочвам вниманието си върху това, което обединява хората. Анонимно един, а, пълно единодушие. Всички членове. Кои са тези теми, именно които обединяват всички членове на управителния съвет? А именно подпомагане на, допълни... на финансовата политика. Как да калибрираме различните инструменти, които ползваме. Но това са здравословни дискусии. Те са укрепващи. Аз ще направя всичко по силите си, за да постигна еднодушен консенсус по цялостния пакет, когато той е, е необходим. И нашата цел е по един конструктивен начин да обсъждаме тези въпроси. Естествено, че ако всички са на едно мнение, това е идеалната ситуация. Нашата институция е достатъчно стабилна, тя има добра репутация и ние можем да се справим с всички противоречия. Благодаря ви. С това приключва нашият паричен диалог. Искам да благодаря на всички членове, които участваха. Искам да благодаря на вас, госпожо Лагард. Това беше първият ви такъв диалог през вашия мандат от 4 седмици до момента и се надявам за напред да продължи тази а, тенденция. Давам думата на господин Нидермайер. Dear colleagues, please get seated so that we can start. Uh, Колеги, предлагам ви да седнете, за да можем да започнем. Има още няколко неща в дневния ред. Нека да стигнем до точка 5. Финансова дейност на Европейската инвестиционна банка. Годишен доклад за 2019 година. Докладчика е Бас Ейкхаут от Зелените. Без забавяне, нека да ви дам 5 минути, с които да ни запознаете с темата. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен, че ми трябват всичките тези 5 минути, но това е първото становище на комисията ЕКОН във връзка с Европейска инвестиционна банка. Това е част от едно становище, водеща комисия, комисията по бюджетни въпроси. Ние ще излезем с становище. Затова Става въпрос за нещо кратко и ограничени сме по отношение на броя символи, които можем да включим в едно становище. Поради тази причина е много кратко това, което ще представи. Въпреки това можем да увеличим обхвата на темите по отношение на Е и Б ще говорим за ролята на Европейската инвестиционна банка за увеличаване на инвестициите в Европейския съюз, нещо, което според мен е много важно. Много е важно да се каже, че нивото на инвестициите все още е под нивото преди кризата. Поради тази причина от изключително значение е Европейската инвестиционна банка да увеличи това ниво. Искаме да се фокусираме върху тази тема. Разбира се, има и промени в Европейската инвестиционна банка. Тя се превръща в банка за климата. Ние като комисия ЕКОН трябва да излезем с новище и за това как гледаме на тази тема. Това трябва да се превъплати, разбира се, и в конкретни действия. Едно от нещата като искане, което слагаме, е да има надежна методология, за да, има, за да види дали има спазване на споразумението от Париж трябва да има яснота по този въпрос, как ще бъде разглеждано и отчитано това. Също така Европейската инвестиционна банка е част от плана на Юнкер ЕФСИ. Трябва да сме сигурни, че до момента е много важно да има количествено измерение за набиране на определена сума пари, но трябва и да се преодолее тази дупка в финансирането и в инвестициите и понякога трябва да се търси компромис между двете. Затова е добре да има дискусия по темата, особено като се има пред, че Европейската инвестиционна банка ще играе много важна роля в новите инвестиционни планове на новата комисия която ще се нарича план за устойчивост и ще включва огромни суми за, в рамките на 10 години. Също така, как можем да сме сигурни за допълняемостта? Знаем, че това е публична инвестиционна банка. Има много инвестиции, които се случват в момента. И как може да сме сигурни, че виждаме допълняемост по отношение на инвестиции, направени от Европейската инвестиционна банка. Тя не е просто една частна банка, тя е обществена банка и тук идва въпроса с прозрачността. Има още много неща, които могат да се включат в становището. Много ще се радвам да го направим. За момента сме ограничени от броя символи. Имаме свобода да включим още неща. Обръщам се към докладчиците в Сянка и колегите. В крайна сметка водещата комисия е Комисията по бюджетни въпроси. С удоволствие ще работя с колегите, както и докладчиците в Сянка. Идеята е да имаме становище, което е подкрепено от широко мнозинство и по този начин сме със силна позиция пред Комисията по бюджетни въпроси. Благодаря ти, Бас. Първо от НП ще чуем колегата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за работата по това досие. В самото становище се покриват голяма част от основните въпроси, върху които се е фокусирала дейността на Европейската инвестиционна банка през последните години. Аз особено много приветствам частта, в която се говори за адекватно капитализиране на инвестиционната банка, финансовите дейности на банката във връзка с споразумението от Париж и подобряване на прозрачността. Проектостановището фокусира силно върху климатичното финансиране като дейност на Европейската инвестиционна банка и това е много подходящо, имайки пред пред каква криза сме използвани. Преди 10 години Европейската инвестиционна банка има много сериозна роля по отношение на екологизиране. Преди 10 години те излезнаха с първата зелена облигация. Също така сме много доволни за това, че се споменава ангажимента на госпожа Ван дер Лайен банката да се превърне в климатична банка и да финансира тези нужди. Така че от гледна точка на това е много важно да има фокус върху устойчивост и екологични въпроси. Има и други неща, които трябва да разгледаме, например засилване на инвестициите в Европа, създаване на работни места, подкрепа на малки и средни предприятия и подпомагане на цифровата економика. Мисля, че това са въпроси, по които трябва да се фокусираме. Инвестиционният доклад за 2019 година каза, че структурните инвестиции в момента са на най-низко ниво от 30 години и Европа не успява да се възползва от дигиталната трансформация, цифровата трансформация, от финансовата криза насам имаме най-низкото десетилетие на финансови инвестиции. Това има своето отражение върху економическия растеж, ключова инфраструктура и заетост. За да може инвестициите да стигнат отново до устойчиви нива, трябва да положим усилия. Това трябва да е ключов приоритет на Европа и следва да бъде отразено по някакъв начин в становището. Освен това, трябва да наблегнем над факта, че Европейската инвестиционна байка трябва да допълни своите действия по отношение на климата с справедлив преход за устойчивите региони и сектори, така че никой да не бъде оставен да изостане. Освен това е много важно да имаме цели и устойчиво във връзка с е- Европейски механизъм за стабилност и финансиране. Важно е да имаме споменаване на този факт, ако искаме да увеличим инвестициите в Европа и финансирането към малки и средни предприятия. Смятам, че становището е отлично. Очаквам с нетърпение да работя с докладчика и другите колеги, за да го финализираме. Благодаря. Йоахим Шустер. Немски ще се изкажа. Първо бих искал да благодаря на докладчика за досегашната му работа. Той е отразил много важни въпроси, които ние споделяме. Така че позволете ми сега да се спра само на 3-4 аспекта, които са най-вече важни за нас. Първо, както каза и докладчика, ние също така приветстваме ЕИБ да разшири своята инвестиционна дейност и поне да се превърне, ако не изцяло, то поне отчасти в зелена банка, в климатична банка. Важно е, разбира се, точно да се посочат какви инвестиции ще се насърчават, какви няма да бъдат насърчавани. И това ще се случи с какви инструменти. Това трябва да се знаем. Друг важен въпрос, важен за нас е следният. Хубаво е да бъдат насърчавани не само частни инвестиции, но и а, голям дял а, от а, публични инвестиции, най-вече на общини, общински предприятия, защото инвестиционният дефицит, който се наблюдава, е именно в публичния сектор. Така че хубаво бе да насочи вниманието си именно в тази посока. Освен това, дали проекти, финансирани от ЕИБ, ще бъдат освобождавани от квотата за задлъжняване. Друг важен за нас въпрос е въпрос за социалното измерение. Социалното измерение на проекти и дали ще бъдат финансирани такива. Именно тъй като говорим за екологичен преход, а, би трябвало да се отпускат кредити с такава насоченост, но също така и кредити с социално измерение. Не бива да се загърбва и регионалното разпределение на кредитирането, което да отговаря също и на социални критерии. И на четвърто място бих искал а, да спомена модернизиране на управлението. а именно да се засили ролята за мониторинг на Европейския парламент върху дейността на ЕИБ, както е, и резултатите на, при препоръките на Европейската сметна палата по отношение на механизма Фонда за стратегически инвестиции да бъдат взети предвид в една нова модернизирана структура на управление на ЕИБ. Аз също очаквам с нетърпение нашата предстояща работа и се надявам това да бъде, нашата работа да бъде от полза за по-нататъчното развитие на ЕИБ. Благодаря, Драгос Писаро, за презреди Европа. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя колегата, както и неговия екип за чудесната работа, свършена по това становище. Бих искал да изтъкна няколко неща, които лично аз бих искал да бъдат включени в това становище. Вярвам, че колегите тук ще ме подкрепят последните аспекти. Първо, бих искал да се възползвам от тази възможност, за да наблегна на това, че е важно да имаме засилено сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и други основни действащи лица във връзка с многодишната финансова рамка – мисля, че това е много важно от гледна точка на това, че има различни и много участващи лица, които за в бъдеще ще вземат участие в тази дейност. Второ, в становището се прави препратка към това, че Европейската инвестиционна банка ще се върне в климатична банка. Споменава се целите от Парижкото споразумение. Мисля, че ще е добре да се спомене бъдещата зелена сделка – която е от значение, имайки предвид последните решения на съвета и как Европейската инвестиционна банка вече е започнала да се реформира. От гледна точка, като докладчик в сянка е важно да се споменят, че има и други инвестиции в социални аспект, които трябва да подсилят стълба за социалните права, Европейската инвестиционна банка всъщност вече изпълнява по-настоящия план Юнкер, този вид инвестиции и в момента, в който вървим напред, от гледна точка на инвестиции във вас, това трябва да бъде отчетено. Също така, доста хора в доста избирателни региони ми казаха, че смятат, че е необходимо да има офиси за връзка с Европейската инвестиционна банка, за да може това да насърчи е, възможностите, да насърчи използването на възможностите, които предлага Европейската инвестиционна банка, връзка с прозрачността, нещо, което вече е застегнато в становището. Все повече и повече Европейската инвестиционна банка трябва да работи на местно ниво. Това беше от моя страна. Благодаря ви за възможността да работим заедно и очаквам с нетърпение да работя с колегата и екипа, за да можем да финализираме това становище. Благодаря.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 Чика Екхаут и докладчиците Сянка. Ние наблюдаваме случващото се в еврозоната и Европейския съюз. Разговаряме и с дружества в съюза. Това се вижда в инвестиционния ни доклад. Погледнете го на нашия вебсайт. Е много е интересен за прогнозата за економиката. Четири приоритета имаме. Подкрепа на растежа. Новаторство, умения, МСП, климат, инфраструктура. Нека да отговоря за географския баланс и обществените власти. Подкрепяме дружества при изготвяне на проекти, с техническа помощ им предоставяме това е част от нашия бизнес модел и много се гордаем с тези услуги. И това всъщност е много важно за изобщо за да тръгнат някои от проектите. Чухте всичко за това, че ЕИБ ще става климатична банка. Това е голяма промяна за нас. И това е логично, имайки предвид времената, в които живеем. Смятам също, че ще бъдем партньор на Комисията, на Европейския съюз и Зеления пакт. Вече работим добре с Комисията в дер Надявам се това да го видите през едните седмици и месеци. Ще подкрепим комисията. И накрая, нека отбележа, че планът Юнкер има огромно въздействие. Ние го измерваме. Не става дума само за средства, свързани с инвестициите. Имаме си модел. 19 та година създадохме над 1 милион работни места. целият съюз. Що се отнася до прозрачността, ние присъстваме в парламента. Винаги сме готови да дойдем тук, да говорим с вас. Изпълняваме всички стандарти, споменати от госпожа Обри. можем да се срещнем с ваши служители, да обясним, що се отнася до права на човека, прозрачността, а, трети страни, които не спазват същите правила като нас и не искат да си сътрудничат с нас. И накрая Надявам се да можем да подкрепим работата ви през едните седмици. Питайте, ако имате въпроси. Добре, ще дам думата на докладчика. Имате една минута. Благодаря за всички изказвания и на колегите от другите групи. По повечето въпроси мисля, че може да работим заедно за цифровизацията. Инвестиционният доклад ние го прочетохме, но той дойде след крайния срок за моя доклад. Ще го взема предвид, когато правим компромиси. Това със силно ще се направи за финансирането на МСП, социалните измерения. Мисля, че е добре да се направят компромиси. Една реакция, казаното от ЕКР за климатичната банка и за политизирането. Тук говорим за обществена банка. Това е обществена, не частна банка. И съответно, винаги при обществена банка има политизиране. Защо тогава иначе, защо ще има обществени средства в обществената банка? Те са свързани с политики. ЕИБ също иска да е климатична банка. Ние като парламент може да кажем, това не е добра идея. Но мисля, че всички са съгласни, че това е добра идея, но как точно ще го направим, ще видим. Социалното измерение, фонда за справедлив преход, там има предложение от НП. Говорите за прозрачност, всичко е идеално вече в ЕИБ, казвате. Ами не, може да се пипне тук-там, да ви понатиснем в някоя посока, но е хубаво да тъкат дебати и очаквам да излязат добри компромиси и ще има широк консенсус по доклада. Благодаря. Да. Мисля, че повечето хора ще са доволни от този доклад. Представяне на проекто доклада 2 декември, крайен срок за изменение 9 декември, Разглеждане измеренията 26 януари, гласуване в ЕКОН 6 февруари, пленарно март. Ще има съвместно изслушване с Комисията по бюджет на председателя на ЕИБ на 13 януари в Страсбург. 7 8 точка сега. Освобождаване от отговорност. Който иска да напусне, да го направи. Yeah. And uh, our reporter is Mr. Epping, but... Господин Епинг е докладчик, но го няма. Мистер Юзика. Господин Юзика ще го замести. Имате около 5 минути, но не е задължително да говорите 5 минути. Благодаря, председателя. Уважаеми колеги, говоря от името на колегата Епинг. Той се извинява за отсъствието си, но не може да присъства днес, тъй като е много заед. Той иска да ви информира за три теми, трите теми, по които говорим. Освобождаването отговорност на Европейския банков, банков орган ЕБО, Европейската орган за пенсии ЕЙОПА и Европейският орган за пазарите и ценните книги ЕСМА. Става дума за техните доклади за 18-та година. Господин Епин казва, че в становището на Сметната палата транзакциите на всичките тези органи по годишните сметки за годината 2018 са законосообразни и редовни по всички материални аспекти. Господин Епинг също иска да каже, че трябва да се направят някои бележки, що се отнася до банковия орган ЕБО. Става дума за разлики между надзорните разходи и колективните такси. След разговори с представители на ЕЗМА се оказва, че тези различия са минимални и а, сметките на ЕБО са аудитирани, одобрени от вътрешният одит, както и на Европейската комисия през 18-та година. Така че до тук всичко е наред. Господин Епинг припомня, че има някои безпокойства по отношение на ЕБО, тъй като работата преминава от регулаторна в този орган към прилагането на законодателството. Също така има смесено финансиране, като например средства, които са преки от държавите членки и от институциите, може да поставят под въпрос независимостта на ЕБО и надзорните й задачи. Господин Епинг смята, че възможностите за економия от мащаба не са реализирани благодарение или всъщност защото не са използвани съвместни а, тръжни операции между ЕБО и ЕСМА. Трябва да се подсили сътрудничество с ЕСМА за административната подкрепа, както и управлението на органи. Що се отнася до пенсионния орган ЕЙОПА, господин Епинг трябва да каже, че макар, че всички задачи се изпълняват напълно в рамките на сроковете, ЕОПА трябва да спазва задачите и мандата, зададени от Европейския парламент и съвета. Той казва, че подобно на другите органи, ЕОПА не е преминала от регламентиране към надзор. Господин Епи казва, че трябва да бъдат освободени а, от отговорност тези три органа, но също така подчерня, подчертава, че основната им задача е регулаторна и тя трябва да продължи да бъде такава. Господин Епинг участва, очаква конструктивно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Благодарим ви за вниманието. Thank you. You have been a uh, very good replacement. Uh, I should... Благодаря ви. Сега, господин Чернецки. А, кой ще... От е НП няма никой. От а, социалисти и демократи. Кой желая? Господин Фернандес ли? Да, благодаря ви. А, аз ще заместя а, моя колега и ще изчета а, документа, изготвен и написан от Морна. Най-напред бих желала да благодаря на нашия докладчик за работата му по трите досиета. От името на нашата политическа група Социалисти и Демократи ние подкрепяме като цяло текста. Имаме обаче няколко въпроса. Трябва да бъде направена с по-задълбочена оценка на а, тези три органа, за да се гарантира финансовата стабилност и да се предостави по-голяма прозрачност. Второ, имаме няколко изменения, които са свързани с публичния финансов сектор. Целта е наистина това да са финансови, фина, ефективни финансови инструменти в борбата с измамите в финансовия, публичния сектор. Трябва да бъдат предвидени повече ресурси за ЕБО, за да изпълнява своите ангажименти в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Що се отнася до ЕСМА и ИОПА, те, техните бюджети също трябва да бъдат гарантирани да, да извържат независимо и свободно своята дейност. Ние се нуждаем от една независима администрация на всички европейски агенции в рамките на Европейския съюз. И по този начин а, трябва да се уеднакви правната рамка за всички тези институции. Това са нашите допълнения и ще се надявам те да бъдат сети предвид. Утре ню имаме Джилбоя. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговата работа. Аз също съм докладчик в Сянка в Комисията по бюджетен контрол за освобождаване от отговорност на трите органа, както за банк, банкови орган, така и за ЕИОПа. Сега, разбира се, аз ще се изкажа като член на тази комисия. Дейността на трите агенции е в рамките на техния статут. Въпреки това предлагам няколко изменения по трите становища Например, това се отнася до реинвестирането на таксите и вноските на държавите членки, така както това е заложено от а, а, законодателите. Освен това, ресурсите, които са, предлагат на трите агенции, дали те са достатъчни за изпълнението на техните дейности, за техните работни програми. Въпросът за персонала, разбира се, е много важен. Освен това, трябва да се направи приоритизация на отделните въпроси, а с това въжи за дейността така и за ресурсите – защото е много важно наистина те да изпълняват своята мисия а и да имат за целта достатъчно ресурси и средства. И дали действително тези ресурси са достатъчни за една ефикасна политика на трите агенции. Следващ въпрос. Какво е отношението към работещите на срочни договори? дали действително това е удачно решение за тези агенции. Разбира се, че те са по-ефтина работна ръка в краткосрочен план, но в дългосрочен план, дали това е най-доброто решение. Сметната палата, между впрочем, предпоръчва на ЕБО в информационния сектор, който е много важен, разбира се, за ЕБО и ще става още по-важен за в бъдеще, е важно наистина в точно в този сектор е да инвестира в устойчиви работни места. Разбира се, финансирането на европейските агенции е свързано и с доверието, което ни влагаме, за да изпърдяват тези три агенции изключително важната си дейност. Виждаме, че ресурсите обаче не са увеличени в едно и също съотношение. Четири допълнителни позиции са предвидени за новите длъжности на агенцията от 2020 година. Имам предвид борбата срещу прането на пари. Това мисля, че е много лош сигнал, имайки предвид обявените амбиции на Европейската комисия. Между впрочем, в Дания има нова такава политика и за целта са назначени 200 сътрудници. Така че виждате какво е съотношението между една държава членка и Европейска агенция. Благодаря ви. Свен Гиголд е докладчик в сянка за зелените. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря. Госп... Е, въпреки, че господин Епинг липсва, е, е, искам да му благодаря за това, че той е пазител на работата на секретарията. и за това, че той взима предвид проблемите посочени от Сметната палата. Имам предвид и работещите в секретарията, които подкрепят работата ни по това досие. До момента никой не можеше а, да докаже, че и трите агенции са надскочили мандата си. Те могат ли действително да извършат това, за което ние ги молим? Не. Те не могат да надвишат мандата си. Ако ЕНП ни посочи някакъв такъв пример, че някой от агенциите е над, е, надскочила мандата си, кажете ми, аз е, не съм намерил такъв пример, така че нека да не леем крокодилски сълзи. Не разбирам. А, какъв е проблема с излишъка, бюджетния излишък? Аз мисля, че проблема беше решен още през 2012 година. А сега какво отново се разкрива? На мен не ми е ясно, така че ако може да ми обясните какъв проблем виждате сега. Що се отнася до а, смесеното финансиране, то мога да се съглася, че условията за финансово смесено финансиране са много важни за гарантиране на независимостта. Някои колеги смятат, че това трябва да е междуправителствен орган и разбира се, тъй като държавите членки внасят своите вноски към е, европейския бюджет. Аз обаче не съм съгласен, защото тук става въпрос за допълнителни средства от държавите членки. Именно поради тази причина ние а, имаме толкова много проблеми, за да съберем необходимите средства. Може най-добре би било или да се придържаме към сегашния мандат, който може естествено да бъде а, тълкуван по различен начин, а да не забравяме, че и ам, финансовата рамка беше неодавна променена. Сега, въпроса за новите приоритети и борбата срещу прането на пари. Да, съгласен съм, че институциите трябва да разполагат с необходимите ресурси. Да, примера с Дания беше даден, обаче те признаха, грешка в управлението. Но безценната дейност на ЕИБ всъщност се омоложава, което показва, че твърде много интерес се отдава и внимание върху определени проблеми, като например конфликт на интереси. И надзорния съвет позволи с ограничени стрикни правила да продължи тази дейност. Затова аз наистина ви моля, ако който и да е открил някакви проблеми с е ако откриете проблеми, то моля ви изпратете ги, за да ги разгледаме. Благодаря, Свен. Не знам дали има някой спонтанен въпрос. Някой иска ли да се изкаже? Заместника на докладчика, желаете ли да се изкажете? Да, искам просто да благодаря на колегите за важните коментари и ви обещавам, че аз ще ги препредам на господин Епинг. Благодаря ви. В такъв случай аз ще направя резюме. 5 декември след обед срок за изменения. изменения. Следващото разглеждане в твори 22 и 23 януари ще се гласува на 19 февруари, а на, в комисията 20 март на пленарно заседание. Това е всичко за днес. Е, днешният следобед беше много интересен и ще се видим утре сутринта. Приятна вечер!